Председателят. <clears throat> Възстановяваме заседанието. Добро утро, дами и господа. Следващата точка е, е доклада на Волф Клинц, предприятие за колективно инвестиране в е, прехвърлими ценни книжа и, е, относно предложение за директива. Първият оратор е господин Клинт, 4 минути.